Колеги, моля, заемете местата си. Удоволствие е за мен да проведем това съвместно заседание с Комисията по бюджетен контрол и вас, госпожо председател Гресле. Добре дошли на представителите на Европейската сметна палата, на госпожа Шлегер, заместник-председател на надзорния комитет на ЕЦБ. Комисията по економически и парични въпроси с удоволствие ще изслуша становището на Европейската сметна палата във връзка с специалния доклад за единия надзорен механизъм. Единия надзорен механизъм, по смисъл на който трябва да има отчетност пред Комисията по економически и парични въпроси. Нашата комисия отдава голямо значение на дейността на ЕЦБ по първия стълб от Банковия съюз. Преди седмица гласувахме първия доклад по собствена инициатива вследствие на създаването на Банковия съюз през 2016 година. Там се говори за няколко институции, за изготвянето на специален доклад във връзка с персонала на ЕЦБ и а, независимостта при изпълнението на нейните задачи. Радваме се много, че можем да представим доклада съвместно. Е, ти доста време изгуби е, за поздравителни думи, отколкото дори в транспортно задръстване, така че веднага давам думата на господин Вали. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Благодаря ви за тази възможност да ви представя първия доклад на Сметната палата за е, Европейския надзорен механизъм или НЕМ. Знаете, че през 2012 година европейските лидери решиха, че трябва да има макропруденциален надзор на новия механизъм е ЕНМ. Имаше срив в финансовите системи на много европейски държави. След години надзор и поемане на високи рискове, много финансови институции трябваше да поискат от правителствата финансова подкрепа. Тази финансова подкрепа трябваше да бъде осигурена от дънакоплаците. За да няма такъв риск за бъдеще, европейските законодатели решиха да създадат европейски надзорен механизъм. Намерението беше Европейската централна банка да играе ключова роля в този механизъм. Много банкови групи получиха средства като ние осигуряваме също така и макропруденциалния надзор в еврозоната като цяло. Идеята беше това да е една система, в която националните компетентни органи също да изпълняват надзорни функции. Така, например, те запазваха своите правомощия по отношение на защита на потребителите, борбата с прането на пари като косвено се осъществяваше надзор на по-малките банкови институции. времено се отпускаха средства за макропруденциалния надзор, извършван от ЕЦБ. С оглед на значението на този проект, решихме да извършим одит, като той бе насочен до следните аспекти. Как се създава тази сложна система на механизма от страна на ЕЦБ? Как е организирала своята структура, каква е структурата на управление, как се извършва отчетността и как ЕЦБ осигурява ресурси за различните инспекции. Тук какви заключения а, стигнахме? Имаше една сложна а, система, която бе създадена сравнително бързо. В рамките на 13 месеца а, бяха набрани и 1000 човека, за да а, може да бъдат изпълнени поставените задачи. Открихме също така, че тази сложна система и предизвикателство. Новия механизъм до голяма степен зависи от координацията и комуникацията между персонала на ЕЦБ и персонала в участващите държави членки. Така, например, открихме, че Европейския надзорен механизъм и неговия борт не упражнява контрол върху човешките ресурси и бюджета, тъй като това остава в правомощията на изпълнителния борт на ЕЦБ. ЕЦБ е обвързан от законодателството да прави разграничение между паричните и валутните си а, функции, но въпреки това понякога ЕЦБ упражнява едновременно тези две функции. Същевременно установихме, че ЕЦБ правилно се е справила с а, а, оценката на степента на риск. Открихме също така, че ЕЦБ не е анализирала добре предварително нуждата си от персонал. В някои отношения липсва такъв. Открихме също така, че при косвеното, косвения мониторинг на големите банкови институции също е имал недостатъчно персонал, от, предоставен от страна на националните компетентни органи. По време на в рамките на тези 1200 големи банкови институции всички инспекции са изиграли важна роля. Голяма част от проведените инспекции са извършени от персонала на ЕЦБ, а останалите от страна персонала на националните компетентни органи. До известна степен бяхме изненадани да открием, че това не е свързано само с ефективно използване на персонала, но това е свързано с също така с а, следното, че в правилника се постановява, че инспекциите трябва да се извършват и от персонал, посочен от националните компетентни органи. Тоест, има известен конфликт между ясното намерение на законодателя ЕЦБ директно да осъществява надзор върху големите банкови институции от една страна и подобна разпоредба от друга страна свързана с персонала на националните компетентни органи. Открихме също така, че има недостатъчно персонал за съвместните екипи на проверка. Това бе споменато и на надзорния комитет преди около година. В тази сложна система виждате, че има персонал от ЕЦБ, има и персонал на националните компетентни органи. Открихме, че в ЕЦБ няма система за оценка на работата на персонала на националните компетентни органи. ЕЦБ носи отговорност, но не разполага с система за оценка на персонала, предоставен от националните компетентни органи. ЕЦБ не може да а, повлияе на оценката и на повишаването на този персонал, защото това би противоречало на а, сега действащото законодателство. Това са основните ни а, открития. Оценихме ефективността на менеджмента на ЕЦБ при извършваните проверки ЕЦБ не ни разкри всички документи, от които имахме нужда. ЕЦБ смяташе, че нашата молба превишава мандата ни, който е да извършим одит. Смятаме обаче, че аудиторите са тези, които определят от какви документи се нуждаят, за да извършат въпросния одит. Трябва да се реши този проблем, така че наистина ще се радваме, ако законодателите излезат с становище в това отношение. Трябва да кажем също така, че опита ни потвърди вече постановеното от одините институции, а именно, че има разминаване между въвеждането на този механизъм и а, предоставения мандат, тъй като предоставения мандат не включва всички необходими а, задачи, които се извършват от компетентните органи в държавите членки. В нашия доклад ви даваме обзори на международните практики в това отношение. Изготвили сме и много препоръки. Те са над 30, разделени са в 13 групи. ЕЦБ прие 12 от направените от нас препоръки. Тази, която не бе приета напълно, е свързана с бюджетирането защото ние забелязваме, че няма достатъчно ресурси. И смятаме, че ръководните лица трябва да имат по-големи правомощия относно бюджетирането. Това обаче не се отнася за човешките ресурси – тъй като бе казано, че надзорният орган не е орган, който трябва да вземе решение в това отношение. Както вече казах, ЕЦБ смята, че въпросният рекомент за създаването на Европейския надзорен механизъм е вторичен. Повдигнахме въпроса за споделените услуги, които са в подкрепа и на двете функции. ЕЦБ заяви, че ако има такова разграничение, ще се намали ефективността и ще се увеличат разходите. Нашата препоръка не беше а, да се премахнат тези споделени компетенции, а, а казахме, че може да има конфликт на интереси. Така, например, правната служба системно ще трябва да се намесва и по този начин риска ще намалее. Смятаме, че персонала на ЕЦБ ни помогна много при изготвянето на доклада и много от безпокойствата ни бяха разсеяни. повтарям, ЕЦБ прие 12 от 13-те препоръки, като 13-та бе частично прият. Благодаря ви, това беше от моя страна. Благодаря ви госпожа Шлегер от ЕЦБ. Много ви благодаря. Уважаеми председатели, уважаеми член на Европейската сметна палата, уважаеми член на Европейския парламент, много ви благодаря за тази възможност да направя няколко коментара по специалния доклад на Европейската сметна палата. Най-напред държа да отбележа, че ние приветстваме тази възможност да ни се даде външен поглед от страна на Европейска сметна палата за това как може да се подобри управлението на европейския, на, на единият надзорен механизъм. Вярно е, че има възможности за подобрение. За това и ЕЦБ е съгласна с по-голямата част от препоръките на Европейска сметна палата и работим в момента по тяхното прилагане. Няко, някои от тях в момента се работи, като например упростяване на процеса на взимане на решение. Взехме решение за делегиране на правомощия с изисквания за повече прозрачност. Проведохме от миналата година не само е, статистически данни за банките на, на вебсайта ни, но също така и редовно се осведомяваме чрез бюлетина си на оценка компетентни органи, също така организираме семинари за представителите на банките. Но едно с това подобрихме и консултациите ни с индустрията, дори и по инструменти, по които, за които не сме длъжни да го правим. В момента също така обмисляме плана за действие, който ще изготвим за по-конкретни последващи дейности за възможностите за подобрение, препоръчани от страната на Европейската сметна палата към ЕЦБ, особено по отношение на организацията на проверките на място. Договорихме се за програма за обучение, подготовка на служителите, предвиждаме и други подобрения. Но трябва, разбира се, да се впишем и в правната рамка, определени от законодателите. Бих искала накратко да се спра на един аспект на доклада, а именно мандата на Европейска сметна палата и това дали сме предоставили всички нужни документи, защото предполагам, че ще се радвате да чуете и нашата гледна точка. Обедена съм, че сме предоставили всички документи за целите на аудита, които имаме възможността да предоставим възоснова на мандата на ЕЦБ, заложен в член 27 по точка 3 от устава за учредяване на Европейската централна банка, същото се повтаря и в член 20, с който се създава един надзорен механизъм. Предоставихме на представител Сметната палата на 350 документа и допълнителни разяснения. Поведоха се редица заседания въз основа на споменатите правни основания. Някои документи, като например протоколите от заседанията на надзорния съвет и отделни надзорни решения, обаче са документи, които не можехме да предоставим, защото това положение аудитът надхвърля мандат от оперативна ефикасност и се намесва с изискването ни за опазване на поверителността на данни на трети страни, т.е. не можем да можем да предоставяме данни, които ние, с които ние разполагаме, на които са ни предоставени от трети страни. Това обаче не значи, че е, Европейската сметна палата не е получила допълнителна, не е поиска допълнителна е и получила допълнителна информация, като например допълнителни надзорни решения по отношение на спешни случаи, обикновени решения, оценки на програми, решения за представяне на разрешения и цялостният процес на взимане на решение от решението да започне процедура до осведомяването на Съветната банка за взетото решение, а не бяхме наясно защо е нужната цяла тази документация, за да се направи оценка на оперативната ефикасност на единия надзорен механизъм. И поради задълженията си за опазване повърхността на, трет, на, на данни на трети страни, не предоставихме такива данни, които съдържат данки за, данни за конкретни банки а изготвихме за сметка на това Excel таблица, в която по анонимен начин се споделят се предоставят данните за този вид решения. По този начин успяхме да намерим доброто равновесие между исканията за поставяне на документи, документи на Европейска сметна палата и мандата за отедит на палатата въз основа на правомощта на ЕЦП. Припомним също така, че причините за ограничаване на мандата на аудита на Европейска сметна палата до е, оперативната ефикасност на Единият надзорен механизъм в рамките на ЕЦБ беше ясно разписана да се запази независимостта на ЕЦБ и това е заложено в основополагащите законодателни актове. Не забравяме също така, че регламента за единият надзорен механизъм създава много строга рамка за контрол в рамките на ЕЦБ, както и в рамките на междуинституционалното споразумение, изключено с Европейски парламент и, Евро... и съвета. Там са предвидени и прегледи от страна на Европейската комисия и предоставяне на протоколите от заседанията ни на Европейския парламент, също така и провеждането на изслушвания от Даниел Нуи за политическата насочност, както и за конкретни решения мандатът на ЕЦБ и изложението ни за подотчетност, според мен, е напълно съизмерима с много от националните контексти. Разгледах ме различни решения или мандати за аудит на национални сметни палати и там или няма изобщо мандата за аудита на надзорните органи или само ограничен мандат по отношение на ефикасността, така че от наша гледна точка тук не може да става дума изобщо за разширяване на мандата за аудит, но мога да ви уверя, че ЕЦБ ще продължи да работи възможно най-конструктивно с Европейска сметна палата и ще продължим обмен на данни с тях възоснова на мандата, с който те разполагат. И пак казвам, приветстваме препоръките на Европейската сметна палата както каза и господин Матес, напълно сме съгласни с заключенията на Европейската сметна палата, с изключение на една част от една от препоръките Благодаря ви. Винаги има проблем, ако аудиторът решава какви документи трябва да се предоставят на аудитиращия орган. Не сме единственият случай, в който има спор по въпроса. Докладчикът господин Вали има думата. Благодаря. Първо искам да благодаря на Сметната палата за извършената от нея работа. Това беше много полезна работа и изключително важна за Комисията по бюджетен контрол – аз съм сигурен, че и политическите групи ще се възползват от този доклад. Искам обаче малко по-подробни пояснения от страна на представителката на ЕЦБ и Искам да попитам, защо не е осигурен пълен достъп до документите за сметната палата, защото трябва да се гарантира в крайна сметка документите да бъдат предоставени на сметната палата. И ЕЦБ трябва да поясни в какви изключителни случаи не допуска достъп до такива документи. Освен това, искам да се спра на някои пропуски, които съществуват в системата на надзор. Посочва се, че одитните дейности не са съпоставими с дейностите в НЦА, защото не става дума за хомогенни банкови системи и защото поради различните характеристики на банките и на економиките в еврозоната не може да се направи съпоставка. Европейската централна банка не разполага с истински инструменти, както установи Сметната палата и наистина няма ефективен контрол. Това е слабост, която пролича в механизма за оценка. Видно е, че има трудности да се разбере какъв трябва да бъде резултата от надзорната дейност. Самите институции, които са обект на надзор, трудно могат да разберат за какво става дума. И мога да посоча, че Установихме в доклада това, че може да се стигне до произволни действия, защото тълкуването може да бъде различно и институциите, които са обект на надзор, имаха трудности с документите, не можаха да бъдат взети предвид всички оперативни аспекти. искам да се спра сега на една политическа тема, която е важна при надзора. При надзора липсва оценка на системните рискове. Ние имаме система на банков надзор и тук трябва да се избягват системните рискове. Не може да се допусне да разглеждаме само последиците от кризата, но не и нейните причини. Толкова много финансови дейности съществуват в банките, като например деривати, е, спекулиране и така нататък, всичко това не се разглежда. А това е борба, която трябва да бъде водена по-сериозно от нас, защото иначе няма да има никакъв смисъл всичко. Ние бихме навредили на реалната економика чрез кредитната економика. Всъщност реалната економика допринася за растежа в еврозоната и това е основен аспект при надзора. При надзора трябва да се засили стабилността, а не обратното. И искам да се спра на още една точка, както вече беше посочено от представителя на Сметната палата. Става дума за паричната политика. Тук всъщност същата институция, една и съща институция извършва оценка на паричната политика и на надзора. Искам да получа пояснение от Европейската Централна банка как е, преодолява такива конфликти на интереси. Няма а, е, формално разграничение между ЕЦБ и а, е, единния надзорен механизъм, но все пак а, трябва да се помисли за това. А, трябва на всеки три години да се извършва оценка на единия надзорен механизъм. Европейската Централна банка говори за поверителност. Да, това наистина е обезпокоително, защото ние се намираме в кола от слонова кост, когато говорим за ЕЦБ. Няма демократичен контрол, когато остава дума за въздействието на нейните решения. Има инструменти, които са предоставени от комисията, обаче ние установяваме, че в крайна сметка се поставя под въпрос това, което е политически необходимо за управление на економическата политика. И мисля, че Особено във времена на криза този надзор е изключително важен. Този механизъм на надзор всъщност трябва да бъде създаден, за да се справи с причините за кризата, както вече беше казано. Очевидно, ние сме се заблудили при тази политическа концепция. Ние говорим само за последиците и в крайна сметка това може да направи системата още по-нестабилна защото просто основите са поставени неправилно. Това са нашите съображения по точките, които бяха засегнати от представителя на Сметната палата. Искам да използвам възможността. Мисля, че и колегите от Коко Бил искат да получат възможност за отговори. Благодаря. Господин Хейс, благодаря, господин председател. Бих искал да приветствам доклада от ЕЦБ и Европейския надзорен механизъм. Благодаря а, за това, че представителите на тези институции са тук. Важно е да кажем, че Европейския надзорен механизъм бе създаден а, по време на кризата като първи стъп на Европейския банков съюз. Идеята беше да имаме един надзорна система не само за системно важните банки, но и за да се въведат минимални стандарти, които да се прилагат в несистемните банки, по-малките банкови институции, които съществуват в Европейския съюз. Въпреки, че Европейския надзорен механизъм бе създаден по време на кризата, това не означава, че не можем да променим начина по който прозрачността и одито и одита от страна на ЕЦБ върху европейския надзорен механизъм не могат да бъдат променени. Това, че веднъж сме приели такава процедура, не означава, че тя ще остане вовеки. Всичко зависи от организацията. Това си има своите последствия върху банковите институции. Аз а, а, смятам, както каза и Даниел Ланой, когато дойде в нашата комисия, и това е един от най-висшите служители, които съм срещал и който а, така добре познава банковите институции и тя говори за начина по който действа Европейския надзорен механизъм от неговото създаване на сам. Тук не говорим само за стрес тестове, говорим също така и за задаване на ясна процедура за в бъдеще. Важно е да имаме преглед на процедурата. Доклада, който разглеждаме сега, е сходен с доклада, който бе публикуван преди а, година за ролята на тройката. Тогава председателя на ЕКОН и председателя на бюджетен контрол заявиха, че липсва достатъчно информация, не са предоставени всички документи а, и а, относно спасяването на банковите институции в Ирландия. За съжаление, а, нямаше пълнота в предоставената документация от Европейския надзорен механизъм. И това трябва да буди у нас безпокойство и трябва да го упоменем тук. Да, приемем, че много се прави в рамките на Европейската надзорна система на банковите институции, но това не означава, че не можем да внесем допълнителни подобрения. Въпросът за прозрачността е важен, за да гарантираме, че обществеността разбира необходимостта от съществуването на единен надзорен механизъм. За мен е напълно логично, ако имаме единна валута и имаме банков съюз, да имаме и единен надзорен механизъм. Този механизъм обаче трябва да отговаря на нуждите. А за тази цел се нуждаем от необходимата информация. Валутният диалог, който проведохме с господин Драги, не е достатъчен. Да, много информация получихме по време на нашата дискусия. Имаме и такава а, система, в която има по-голяма отчетност. Съгласен съм. Заключение. Не смятам, че е приемливо ЕЦБ да избира кои документи да предоставя на а, Сметната палата. Сметната палата трябва да е последния орган, който трябва да вземе решение за това дали дадена институция на Европейския съюз отговаря на стандартите. Разбира се, имаме си и система за обжалване. Не е приемливо агенциите а, да кажат ние не приемаме вашия мандат и ние ще си решим сами кои документи да ви предоставим. Не можем да приемем подобна позиция. Неприемливо е, както каза и колегата, прегледа на всеки три години, който трябваше да се осъществи, все още да не е извършен. И в това отношение се нуждаем от допълнителна информация. Разбирам, че ЕЦБ приема 12 от 13-те препоръки, което е чудесно. Та в заключение, нека да се съсредоточим върху добрите и лошите практики в този доклад – не е добра практика тази на ЕЦБ спрямо Европейската сметна палата. Мисля, че ако това стане достояние на Европейския парламент, много от колегите е, няма да бъдат удовлетворени. Председателят, валутния диалог дава добри резултати, според мен. Многократно сме изказвали нашето Удовлетворение от начина по който той протича. 27.1 и 27.2 са разпоредбите по смисъла на които той се извършва. Да сега Първанш Берес. Имаме ли още превод? Благодаря. Наистина тази съвместна среща между двете комисии по бюджетен контрол и по парични економически въпроси е нещо добро. Аз искам да чуя по този повод наистина, че Сметната палата добре си е свършила работата и е добре да се прочете този доклад. Ние с до... достатъчно голямо внимание го прочетохме. Понякога обаче имам впечатление, че става дума за борба, да речем, между по-младите институции, които бяха създадени. Когато погледнете, те всъщност са конфронтирани с много големи е, предизвикателства. Например, какви са предизвикателствата пред единия надзорен механизъм? Е, да речем, е, банковия съюз, е, банковата система. Аз имам до някъде опасения, че е, да се концентрираме за, върху такива аспекти, които е, до някъде е, объркват реда, те отслабват институциите, но ние имаме абсолютна нужда от тях. И безспорно те са кръгълен камък в Банковия съюз, който ние бихме искали да е, укрепим. И аз се надявам, че дискусията, която водим тук, ще продължи в този дух, а именно да допринесем към тези инструменти, да подобрим още повече работата на. Е, единния надзорен механизъм, аз бих искала е, чрез критичен анализ на първите стъпки на институциите. Това е доста тежко, защото става дума за различни, абсолютно различни култури, как да кажем на френски, е, да, се изхвър... да следим да не изхвърлим бебето заедно с водата откъпането, така че е, ние ще трябва е, да вземем предвид, че не може да има надзор на банките само на национално равнище. Е, нещата се развиват, архитектурата, която беше създадена, позволява това. Аз не казвам това, за да затворя очи пред всички трудности за е, създаване на нова организация, аз бих искала за добър баланс между началните грешки на, менеджмент, на съвета по менеджмент да се постави една абсолютна политическа цел при всички институции, като гледам метода, като гледам професионализма, като гледам решимостта разработването на методи на работа, всичко това беше в абсолютно невероятни срокове направено, така че смятам, че ако се е, разгледат всички тези аспекти, може да се каже, че докладът е добър, върви в добра посока. Господин Балц, благодаря, господин председател. Европейската сметна палата по правилата на Европейския банков надзор е, има за задача да проверява неговия менеджмент. Ние сме възложили тази задача като са законодател и според мен правилата и резултатите от Сметната палата да бъдат е, обект на много сериозно отношение. Според мен обаче тук има празнота в надзора. Ако се прехвърлят компетенции на националните одитни органи, обаче те не извършват едновременен одит и най-вече равностоен одит, то тогава може да се каже, че има пропуск в одита, който трябва да затворим. Европейската централна банка е точно толкова независима, колкото трябва да бъде една централна банка. Тази банка трябва да спазва изискванията за прозрачност и за предоставяне на информация. Заедно с Европейската централна банка ние е, в междуинституционалното споразумение сме посочили, че е, всяко прехвърляне на надзорни компетенции на европейско е, равнище трябва да съответства на изискванията за отчетност. И аз мисля, че е, това е мащаба, с който трябва да се измерва Европейската централна банка. Европейската централна банка наистина е парична институция и трябва да спазва. Това имам следния въпрос към Сметната палата. Какви възможности виждате вие да насърчите ЕЦБ към повече сътрудничество и най-вече към повече толерантност? И как стоят нещата с намерението да се сключи между институционално споразумение между Европейската сметна палата и Европейската централна банка? Дали сте правили стъпки в тази посока и как тъй като госпожа Шлегър е тук, искам да я попитам какво е мнението на Европейската Централна банка по тези въпроси. Колегата Такула. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал да благодаря на члена на Европейска спътна палата, господин Невен Матес, за балансираният му доклад, както и на колегата Вали за неговият принос. Както заявява и Европейската сметна палата, изграждането на единият надзорен механизъм се, се извърши много бързо в рамките на единият банков надзор и голяма част от правомощи бяха прехвърлени от националните надзорни органи към ЕЦП. Много е важно гражданите да са наясно как точно функционира новата уредба. Няколко думи по съдържанието. Доброто сътрудничество с Сметната палата е важно. Важно е да се подобри прозрачността в отношенията между останалите европейски институции и държавите членки. На като място съгласен съм с Европейската сметна палата, че трябва да се упрости процеса на взимане на решение, за да може процесът на надзора да се съсредоточи върху по-целенасочени елементи. Това е от съществено значение за доброто функциониране на механизма. Натовареността би следвало да бъде правилно разпределена, но това е проблем, който често се среща с всяка една нова структура и ще отнеме известно време, за да се намери оптималния баланс. Европейската пак подчертава колко важно е да има и редовна оценка на постигнатият напредък. Благодаря ви. Благодаря ви, думата има колегата Аяла Сентър. Благодаря, господин председател. И слушах Катрин трябваше да говори в този дебат, обаче той има други задължения и за това аз го представлявам тук. Искам да благодаря на господин Вали за това, че той е, засегна и дори задълбочи някои от аспектите, когато ставаше дума за проблемите, които изтъкна Сметната палата в този първи доклад е, за механизма, за единия надзорен механизъм. И тук е, мога да се съглася с Гожа Берес – един орган, който е роден в много деликатно време, трябва да бъде обект на закрила. Началната фаза беше добра и така изглеждат нещата и с докладите на Сметната палата. Те трябва да ни служат за подобряване на нещата. Искам да попитам господин Матес какво е неговото мнение по тези въпроси? Както казах, Сметната палата е изготвила много добър доклад, като взема предвид тези толкова деликатни обстоятелства, които изложих току-що и ние осъзнаваме факта, че тук не е възможно да се взема предвид един доклад за изглаждане на конфликти на интереси. Аз мисля, че ЕЦБ осъзнава факта, че тя е централна банка и има тези защитни стени за избягване на конфликти на интереси. Трябва от една страна да идентифицираме важните аспекти. Това правим винаги в сътрудничество с институциите и агенциите. Това правим и при освобождаване от отговорност за 2015 година. Например, когато става дума за съкръщение или за човешки ресурси, също подхождаме с, по подобен начин. От друга страна, естествено, искам да помоля Европейската централна банка да предостави цялата необходима информация, защото знаем, че тази информация е важна, за да може Сметната палата да работи нормално и може би тук има аспекти, които будят безпокойство изтъкнах въпроса за необходимостта от ясно разграничаване между паричния контрол и надзора на банките. Това е много деликатен въпрос във всяка национална банка и знаем, че винаги когато се опитваме на европейско равнище да привързваме към нас националните централни банки, е очевидно, че възникват конфликти. За това искам да ви помоля да вземете предвид и тези съображения, за да можем да преодолеем трудностите с собствените ни банкови системи. Aproximación е... Трябва да избегнем липсата на контрол, поради което е необходим балансиран подход, такъв какъвто се прилага от Сметната палата и смятам, че този балансиран подход трябва да бъде продължен и само тези препоръки, за които смятам, че са важни за бъдещето на системата, не трябва да бъдат достатъчни. Господин Фонеган, като редовен участие в заданията в комисия, на тази комисия вече сте свикнали с моят скептицизъм, но трябва да призная, че винаги съм впечатлен от начина по който работи Европейската сметна палата. Както каза и госпожа председателя, обаче ЕЦБ не може да избира какво да предоставя като информация свършената от Европейската плата работа действително е много положителна. И имам един въпрос. Последния начин се описват нуждите на банковия съюз да бъде по-прозрачен, да бъде единен и по-сигурен. Както знаете, единният надзорен механизъм беше създаден през 2014 години и се предполагаше, че той ще бъде един от трите стълба на новият банков съюз и досадните проблеми, които струваха на Ирландия 70 милиарда евро, се дължаха на провала на тези три стълба на Банковия съюз. Преди 2013 година със сигурност ще ни кажете, че нямахте официален начин да вземете позиция, но имахте неофициален начин да го направите. И би било добре сега да си извадим полуки от миналото. През 2007 година в Ирландия Джонатан Шугър, Шугърмен, който подаде сигнал за нередност, го направи до, банко, до Централната банка на Ирландия и заяви, че неговата банка редовно изис, нарушава изискванията за ликвидност, но неговият сигнал за нередност беше пренебрегнат. Две години по-късно цялата банкова система в Ирландия се срина, което ни струва 70 милиарда евро. Това са едни такива досадни и продължаващи проблеми. И ако на времето Централната банка беше взела предвид неговият сигнал и ако беше стигнала до разумното заключение, че ако една банка го прави, може би другите банки го прави. Какво ли може да се случи? Това се случи при 10 години, но това още не е станало в миналото време, защото продължаваме да плащаме. Платихме 3 милиарда миналата година, 4 милиарда, 4 милиарда годишната година. Какво всъщност означава това за един обикновен човек, който би си слушал това заседание, че сме отишли, изтегли сме кредит и чисто и просто сме запалили парите, които сме получили. Имаме нужда от един надзорен механизъм за надзор на банките от еврозоната. И тъй като ирландските банки продължават да не спазват изискванията, за които подаде сигнал Джонатан че почти никой не е поведен под отговорност. Въпросът ми е следният. Не, не трябваше ли ЕЦБ още преди създаването на един надзорен механизъм да разгледа случаят на, около сигналът на, на Джоната Шугър и да дължи надлежен надзор не само за гражданите на Ирландия, но и заради е, гражданите на целия Европейски съюз. Не може да пренебрегнете подобни висящи проблеми. Ако го направите, ще загубите прекалено много хора и повече няма да може да си върнете тяхното доверие. Ние пострадахме пряко от последиците на вашата липса на интерес. Сега ни казвате, ма няма някакъв проблем, това не може да се повтори. За нас обаче е прекалено късно. Какво можехте да направите вие за нас преди? Виждам, че може да вършите добра работа. Питам се, какво можехте да направите до момента? Das Wort erhält Frau Liesenfeld von der Generaldirektion. Представител на Генерална дирекция в ИСМА, а, го. Извинете, господин Вегас. Благодаря. Ще се опитам да бъда кратък и искам да посоча следното. В случая аз съм пристрастен в Обединената левица ние подкрепяме публичния контрол на банките, което означава, че кредитното дело е изключително важно за да бъде предоставено на свободната стопанска инициатива. Това е нашата основна позиция и за това мога да считам, че съм пристрастен. Но след като казах това, мога да посоча, че решението да се централизира банковия надзор е обект на критика от наша страна. Има причини за това и много от тях бяха изтъкнати. Много от тези причини трябва да получат отговор, както казах вече, от една страна конфликтите на интереси, е, политиката на надзор, е, паричната политика и всичко това обединено в една институция. Необходим ни е ясен отговор. Очевидно е, липсват средства. Очевидно е, че ако се прави такава централизация, това ще въздейства върху финансовите средства, средства, но ние няма да можем да ги предоставим, както и необходимите човешки ресурси. За това е необходима координация между надзорния механизъм и националните централни банки и ЕЦБ. Необходим е отговор за тези въпроси и аз бих искал да чуя този отговор от вас. Надзорът функционира според нас добре. Искам да отговарите обаче на въпросите. Как е, в чисто техническо отношение работи единния надзорен механизъм? Естествено, банките имат собствена оценка на риска. Искаме да знаем как се прави съпоставка с анализа извършен от е, служителите в единия надзорен механизъм. След това банките в сянка, това е още една причина за загриженост. Това, което прави банковата система в момента, използва секюритаризацията за а, оправяне на балансите и спорни кредити и документи да бъдат предавани пак в рамките на тази сенчеста банкова система или инвестиционни фондове. Тук е необходим банков надзор, който да контролира и тези банки, за да се стабилизира цялата система. И сега последен въпрос. Мисля най-вече за банките, които са много големи, за да могат да се сринат too big to fail. И аз искам да попитам дали не е по-добре да се намесим директно в структурата на банките, не само в надзора, с така нареченото разделяне между търговски банки и инвестиционни банки. Благодаря. Благодаря ви. Ако комисията иска да вземе думата, има тази възможност. Не желаете? Добре, тогава да чуем най-напред представителя на ЕЦБ. Не, на сметната палата, извинявам се. Благодаря, господин председател. На въпроса защо изискахме тези документи – започнахме от дефиницията на нашия мандат, а именно менеджмента на ЕЦБ трябва да изпълнява добре задачите си, свързани с надзора. За това изискахме въпросните документи. Нека да ви обърна внимание също така, че в резултат на нашия аудит ЕЦБ заяви, че нашите препоръки и заключения не са в рамките на нашия мандат. И по тази причина сме получили документите необходими за нашата работа. На следващото място принципа на поверителност по отношение на трети страни. Когато аудиторите правят одит на частна компания, те изискват информация за трети страни. Това е напълно нормално. Това е всъщността на одит. Разбира се, ние трябва да спазваме поверителността а, на информацията, която получаваме. И не смятам, че когато а, обект на одит са публични институции, този принцип на поверителност не трябва да се прилага. На следващо място на въпроса за междуинституционалното споразумение. Нека отново да повторя, че Сметна палата все още не е взела решение за начина по който а, да действа. Чакаме заключенията на Европейския парламент, както и тези на Европейската комисия, когато тя излезе с своя доклад за Европейския надзорен механизъм. Ако тръгнем по този път, не трябва да смятате, че в разумен срок ще постигнем някакъв успех. Това е възможно, но както вече казах, ако решим да тръгнем по този път, да не очакваме, че ще се решат всички проблеми. Благодаря ви, това беше от мен. Thank you. Сабин uh, Шлегер. Many thanks. Um, Госпожа Шлегер. Благодаря, господин председател. Нека най-напред да разсея а, едно недоразумение. Цялата информация, която вие комисията трябваше да получите с оглед на прегледа, всички документи, които изисквахте, а, господин Вали, тази информация беше получена от нас във връзка за всички операции, с всички документи бяха предоставени от ЕЦБ и ние е, очакваме доклада. Това не е, е нашия доклад, а доклад на Европейската комисия. Не сме забавили е, никаква информация. На въпроса дали оглеждаме всички аспекти, а не само кредитния риск. Ние взимаме предвид всички рискове. Оперативния риск, киберриска, пазарния риск, дериватите, активите, секюритизацията, инвестиционното банкиране. Правим задълбочен анализ по начина по който го правим за кредитния риск – не ни се иска да пренебрегваме никоя категория риск. Ние смятаме, че само тези ние смятаме, че само банковите институции, които имат достатъчна ликвидност, които са достатъчно големи, които имат добър менеджмент, които имат добра бизнес стратегия, са банковите институции, които в средносрочен и дългосрочен план ще могат да обслужват целите на реалната економика. Затова гледаме пазарния риск, кредитния риск и оперативния риск. И в това отношение не се правят никакви разграничения. Никакви своеволия не се допускат по отношение на прилагането. Да, в правилата се дава поле на осмотрение. Но ние подлежим на одит не само от Сметната палата, но вече се извършва оценка и на Международния валутен фонд. Той също разглежда нашата възможност да преценяваме ам, пазарния риск, дериватите, секюритизацията и така нататък за оперативния риск. Надзорът се извършва от Европейската комисия. А, имаме си и вътрешен одит. И в това отношение има ясни правила на световно и на европейско равнище. Явни правила за начина по който трябва да се извършва тази оценка. От европейската регулаторна рамка става ясно, че ние трябва да знаем каква е бизнес стратегията и стратегията за риска на банковите институции. Така че по никакъв начин не ощетяваме никого оглеждаме банковите институции подробно. На въпроса за конфликта на интереси. Имаме принцип, който се прилага от ЕЦБ, както и от страна на отдела за човешки ресурси, IT отдела. Това са правни инструменти. Тук не говорим за някаква политика. Решенията се вземат от ръководните органи на Европейския надзорен механизъм и на ЕЦБ. Аз съм заместник-председател на Европейския надзорен механизъм и съм член на изпълнителния борт на ЕЦБ и съм член също така и на съвета. Тези споделени услуги по никакъв начин не се отразяват на начина по който упражняваме надзора. На въпроса дали ние избираме какво да предоставим като информация на Сметната палата, бих иска да кажа следното. Моля ви, уверявам ви, всяка молба на Сметната палата, която сме получили, бе огледена от правна гледна точка. Да видим какви са задълженията ни, зададени от законодателите. По време на всеки одит се изисква информация за трети страни. В регламента за Европейския надзорен механизъм се постановява, че ние сме упълномощени да предоставяме информация за банкови институции и за трети страни, само ако тази информация е необходима. Европейската сметна палата извършва одит, като спазва принципа на поверителност. Но ние сме длъжни да огледаме от правна гледна точка всяка молба поступила от Европейската сметна палата. Т.е. да преценим дали тази информация е необходима да бъде доведена до знанието на Европейската сметна палата. Така, например, защо ви е необходимо да разполагате с данни за дадена банкова институция и с какво това ще ви помогне да разберете дали нашия менеджмент е добър. Превода приключва след две минути, казва председателят. На последния въпрос. Но трябва да чуем и докладчика. Добре, добре. За данните. Това беше последния въпрос. Как боравим с тях? дали а, всички данни постъпват в една база данни. Ние наистина а, гледаме количествено на нещата оценяваме различните рискове, имаме си референтни стойности и сравняваме данните на банковите институции, които извършват едни и същи операции. Благодаря ви съвсем накратко. Докладчика две минути. Е, Благодаря ви. В контекста на дебата, който наистина беше много интересен, Както казаха и колегите преди мен, всички сме обединени в мнението, че имаме нужда от повече прозрачност и повече подотчетност в ЕЦБ. Също така се опитваме да си дадем сметка възоснова на какво точно голяма част от информацията в ЕЦБ продължава да се смята за поверителна. Трябва по-внимателно да разгледаме този въпрос и да гарантираме прозрачността. Това е цел която ще подкрепят, предполагам, всички политически групи. Благодаря за отговорите, които ми бяха предоставени. Давам си сметка, че има известни политически разногласия тук в парламента. Всички сме наясно с този факт. Не съм убеден дали наистина те са основателни, защото всички сме европейски граждани И ако даден инструмент на паричната политика може да доведе е, до дисбаланс, имаме нужда от инструмент на економическата политика, който да може да му противодейства. Няма нужда да си прехвърляме взаимно вината. Има много сериозни въпроси, е, свързани с е, единната валута. И според мен това е от причината от голяма част от разликите, които продължават съществуват в економическия и паричен съюз. Така че нямаме нужда от допълнително законодателство и допълнителни правила. Не мисля, че би следвало да се обвиняваме взаимно в популизъм. Би трябвало да водим откровенен дебат по политически теми. Благодаря ви. Сега ще дам думата за заключение на госпожа Гресина. Преди това няколко думи от моя страна. Смятам, че дебатът ни беше много полезен. Съгласен съм с всичко казано от ЕЦБ, но по една точка не съм съгласен. Много раз, разговаряхме в рамките при изготвянето на регламента за е, единият надзорен механизъм за рисковете от трето равнище. Си спомням какво ни казаха някои от членовете на надзорния съвет, а именно, че има недостатъчни ресурси за пълна проверка и надзор на този вид активи. Смятам, че тези особено ликвидни и особено опасни активи все още не се оценяват достатъчно надлежно което е разбираемо, предвид колко са сложни тези инструменти, но пък да отричаме изобщо, че съществува проблем не е разумно. Трябва да признаем, че има такъв проблем и да видим как можем да се подобри надзорът на този вид опасност. Там нататък са напълно наясно с ограниченията на законодателната рамка, която поставя много ясни ограничения на възможностите за аудит на Европейската сметна палата, но с това си давам сметка колко трудно функционира и а, институции, които обединяват а, правомощи в областта на, на паричната политика и в областта на надзорната политика. И това не е проблем само на НЦБ, това е проблем на институции в много държави членки. Ще разгледаме позицията и на комисията по бюджетен контрол, която разбира се пряко отговаря за въпроса. И с това ви давам думата, госпожо Кресле. Много благодаря на всички колеги. Лично аз виждам много добри основания да подкрепим позицията Сметна палата. Смятам, че правомощта съгласно член 20 и алинея 7 е напълно ясна, така че очакваме следващите встъпки от страна на Европейската Сметна палата. Бих се радвал, ако Европейската комисия може ли да кога да очакваме нейния доклад. Благодаря ви. С това закривам заседанието. Благодаря ви за присъствието.